Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Моля да заемете местата си, за да започнем работа на съвместното заседание на трите комисии. Комисията по развитие на международни въпроси и правата на човека. Уважаеми колеги, добър вечер на всички. Предлагам да започнем с съвместното заседание. За мен е чест да бъда съпредседател заедно с моите колеги госпожа Линда Маккейвън, председател на Комисията по развитие и госпожа Елена Валенсиано, председател на подкомисията по правата на човека, тази среща провеждаме ежегодно с лауреатите на наградата Сахаров за свобода на мисълта. С радост приветствам с добре дошли тук при нас госпожа Надя Морат. И госпожа Ламия Хаджи Башар – и двете лауреати на наградата Сахаров за 2016 година. Също така приветствам с добре дошъл и още един от номинираните, а именно господин Мустафа Джемилев. Джам Дундар Очаквахме също да бъде с нас тази вечер, но поради логистични проблеми не успя да дойде, но се надяваме, че ще дойде по-късно. Господин Джемилев а, има превод на руски, а ако искате, можете да го използвате. И така имате възможност да направите кратко изказване в края на днешното ни заседание. Освен това, Бих искала да приветствам и господин Дейвид Кембъл Банерман, който е председател на делегацията за връзки с Ирак, страната от която произхождат двамата лауреати. Нека ви припомня, че Европейския парламент а, дава наградата Сахаров за свобода на мисълта от 88- година за, на хора, които с дейностите си а и с своята мисъл ни припомнят колко важно е да се защитават а, човешките права и основните свободи. През годините тази награда се превърна в един от най-важните изрази на нашето общо, нашия общ ангажимент към закрила и борба за човешките права и за отстояване на свободата по света. Все още има много места по света, където отделни хора и групи трябва да продължават да се борят за тези основни права, за да определят собствения си живот и бъдещето. Тази непрекъсната битка на толкова много места по целия свят показва колко крехка и важна е цялата рамка и колко лесно може да бъде пречупена. В тежки времена, изправени пред различни кризисни ситуации, ситуации, от високия брой на бежанци до тероризма, не трябва да се опитваме да компрометираме правата на човека, за които сме се борили толкова много, за да имаме по-голяма сигурност. Уважаеми колеги, Днес са при нас носителите на наградата Сахаров, госпожа Надя Мурат и госпожа Ламия Хаджи Башар и заедно с тях, с тях ние е, искаме да отдадем значимото за всички, които се борят ежедневно в местните общности или като цяло тези, които поддържат правата на човека като една универсална ценност. На този етап ми се иска да дам думата на моята колега госпожа Елена Валенсиано, която е председател на подкомисията по правата на човека. Елена, имаш думата. Благодаря. Благодаря на всички и благодаря ви за това, че сте тук в залата днес. Тук виждаме две удивителни, две изключителни жени, които са сред нас – Европейският парламент им поднася наградата Сахаров за 2016 година. Ако видим това, което се случва в Сирия и Турция, има и е, Ирак, има едно малцинство, което се бори за оцеляване. Историята започва преди хиляди години. Това малцинство винаги е било преследвано, подлагано на насилие. И историята в момента ни представя една черна страница в тяхното развитие. Това е, е форма на геноцид през 21 век. Даеш установява тази форма на насилие на територията на това малцинство, за да и основната цел е да заличи съществуването на малцинството. И ако познаваме малцинството язиди, е именно поради присъствието на Надя и на Ламия в нашето общество. Те те се борят усилено за да отстояват правата си. Техните семейства обаче, членовете на техните семейства а, са загинали, всички са подложени на насилие, преследване, Нещо, което няма как да бъде описано, но днес те двете са сред нас. Те успяха да избягат и са тук в Европа. И тази награда не е за тяхното страдание, за техния кораж. Тук не отбелязваме тяхната възможност да, за това, че са били жертви на а, подобни зверства, ами заради това, че те са се умяли да се справят. И по този начин те се застъпват за други хиляди жени, които все още са под контрола на Даеш в северната част на Сирия. Жени, които са подложени на неимоверно насилие. Това са най-уязвимите, най-забравените, най-изоставените, които а, са предмет на тази награда Сахаров. И възможността да им връчим наградата на Надя и Ламия показва, че те са едни изключителни човешки същества, които имат силата да се борят за семействата си, за народа си, за приятелите си, за другите. Защото те са един урок за достоинство и кораж за всички нас. Така че сред нас трябва да се вслушаме в гласа и посланията на тези хора. Хора, които са преодоляли подобно насилие и, и демонстрират такава сила. С надеждата, че нито една друга жена няма да бъде подложена на това, което те са преживели. Благодаря. Благодаря, Елена, за това, че ни припомни какво се е случило и защо връчваме тази награда днес. И на двете ви искам да кажа, че парламентът ви връчва тази награда, защото вие сте водили тежка борба. Ние сме на ваша страна за вашата борба, за вашето достоинство и за това, че отстоявате правата на човека. И без да се бавя повече, за, мес, за мен е чест да ви дам думата, за да се обърнете към нашите колеги. Не знам коя ще бъде първа от, две, от двете ви. Госпожа Башар, заповядайте. السباسي هاتكم جو بي هونيرال في دارين موجودين وش بو في خلاطي. I thank you very much uh, that you are uh... Много ви благодаря за това, че ни беше връчена тази награда. Това ясно показва, че вие ни подкрепяте, вие сте зад нас и че се опитвате да ни помогнете. E, e, uh, Надявам се, че така ще се увеличи подкрепата за моята общност, защото все още 3500 жени като нас, като, които все още са задържани от ИДИЛ. Our community Нашата общност се нуждае от международна закрила в една защитена зона. Ние сме християнска общност в Ирак и другите малцинства в Ирак се нуждаят от една безопасна, сигурна зона. Без тези зони на сигурност, без вашата подкрепа няма как да се върнем в нашите региони.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 Не можем да се върнем към нашите земи без вашата подкрепа, защото опасността, пред която е изправена нашата общност и жените, и условията, в които жените се поробват и децата също се става част от тях, няма как да стане без вашата подкрепа. I am one of the... Аз съм едно от момичетата от общността на язидите, което беше в робство в Идил. Има хиляди момичета като мен и Надя, които са жертви на терора, упражняван от Идил към нас. Uh, Наградата Сахаров ни дава много сила, но тя не е само за нас двете. Тя е в името на всички жени жертви на ИДИЛ. Е, Бих искала също така да спомена, че след освобождаването на Шингал бяха открити много масови гробове, но никой не се грижи за тях, за тези масови гробове на хората от нашата общност. Много ви благодаря за това, че ни връчвате тази награда, но се надявам, че ще увеличите помощта и за нашата общност. Е, Жените и децата, които оцеляват от ИДИЛ и които са избягали от ИДИЛ, живеят в Кюрдистан в много лоши условия в лагерите там. Uh, Освен това, язидите, които живеят в планината Шингал, живеят в много тежки условия. Децата нямат училища, в които да ходят. Надявам се, че ще ни помогнете да се изградят отново тези области. Благодаря ви.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 I would like to thank you all. Бих искал да благодаря на всички ви за присъствието днес. Благодаря ви за времето, което ни отделихте. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, които не забравиха какво ни причини от Ладил и които ни подкрепят. سکارم دەنگی خۆ بگەهین مە هەرجی هەکی کەسانی هزار و سەد کەچ شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري زركب مش عالمي را بانجري من داعش بيجم Before I start, I would преди да започна, бих искала да благодаря на провинция Баден-Вюртенберг, която прие над няколко стотин жени от нашата общност и езиди, която ни посрещна, предоставя ни лечение, възможност за пребиваване и ми дава възможност да върша своята работа. I think uh, not many people мисля, че малци на хора по света днес не са наясно с това, което представлява дело и това, което върши. Защото идил не крият своите престъпления, напротив, те се гордеят с тях. Включително и престъпленията, които извършват срещу жените и децата. بالڕۆژ و شێبەکێ دەمالێ زیا هەموو برینەوە نەکە بجێت مەت For two years we've lost За две години загубихме толкова много. Не само сгради, не само различните свещени сгради, които бяха разрушени. Not many Yazidi families were spared from много малко семейства от нашата общност бяха пощадени. Повече от семейства загубиха поне един, двама, дори повече членове на семейството си. بابا سالك زبيك هاري كم بشتي سهاتي مع ألمانيا كا إيش إيش مجلس الأمن ده من ده سبيكر مش هذا خدا وهطان هاجي I've started this war Започнах да развивам дейността си в Германия преди една година, най-напред с изявление пред света сигурност на ООН. Е, Мисля, че посетих над 20 държави. Срещнах се с много държавни представени глави, членове на парламенти и други длъжностни лица. Е,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 Срещнах се с много хора, погледнах ги право в очите и им разказах историята на хилядите жени, които са продавани, задържани в робство, изнасилвани, с които се търгува. Описах всички престъпления, които извършва Идил. Не искам отново да се връщам пред тези лидери, отново да го повтарям, защото се срамувам да го повтарям отново и отново. Да, бихте ли счел макбари джумаи, кае е жена, кае заруа, кае е злама хате дитен, хатан хаб хаму ашкалат ехмал кирина, че тавти късарна хате кану рож брош, ау макбара вендад бин каббаране, каб абхайванет кадбен. More than 40 mass. На 40 масови гробове бяха открити в новосвободените територии. Сред тях има и мъже, и жени, и деца. Те бяха пренебрегнати, масовите кровове не бяха защитени и клетвата бяха загубени. منطقة كآمن كل سهل نينا والكل منطقة ما بيت شكرن جاءوا خلقيت كب مليونة كالملاتين مو ومسيحي وكاكايو أو أقلياتي ديتر که مجبور نبین آلیه هجری در کبن كبن كب الجيت خو بمينن трябва да се намери какво решение за всички малцинства. Трябва да се обособи зона на безопасност, в която те ще да намерят закрила езидите и другите малцинства. Те имат нужда от такава безопасна територия, в противен случай ще бъдат принудени да бягат. لازم الويك يجي عالم اللي مش وانك كوقتي اجبر كشتني واجبر اضطهاد كرني واجبر اختسابا جنو كجدوان بري خو بدنا اوروبا وبري خو بدنا دولتك كقيمتك بني I think they should мисля, че не трябва да ги обвиняваме, че напускат а, териториите си заради преследванията, геноцида, масовите а,

هەروسا ده همو دەحیێت عالم هەموو کێش وە کەس گەلەکەش وە مەمنونە I would like to thank you all. Бих искал да благодаря на всички ви за наградата Сахаров, която ни връчихте. Тя зарадва всички беженци в Иран, в Кюрдистан, в Туркия, в Гърция и за всички работещи за правата на младсинствата по света. Well, that's very heartening to hear that the Ами, радваме се да чуем, че наградата, която ние връчваме, носи отеха на хората в трудни времена. Преди да дам думата на колегите, бих искала най-напред да дам думата на господин Дейвид Кембъл Бенемен, председател на делегацията за връзки с Ирак. Той също иска да каже няколко думи за това, което прави в момента парламента по положението в Ирак. Благодаря ви, госпожо председател, за встъпителните думи. С радост приветствам с добре дошли гостите ни тук в Европейския парламент. Делегацията за връзки с Ирак ще проведе официално заседание по-късно тази седмица и разбира се ще поканем гостите ни за участие в това заседание. Вие сте членове на Комисията по външни работи, знаете, че Ирак е люката на цивилизацията. Вавилон се още е град, който чието войни се виждат недалеч от Багдад. Има войни от реализациите на Асирия и Месопотамия. На представители на много младсинства, като язидите, тухмените, християните. А язидите пострадаха жестоко и в нашата делегация чухме много трагични истории Слушахме свидетелството на една майка, загубил четирима от синовете си при нападенията на ИДИЛ. И аз си целунах ръка за огромните жертви, които е преживяла. И на на вашата комисия, Чарлз Танък и аз самият посетихме фронтовата линия на пешмергите на 15 км от Мусул. Радваме се, че Мусул беше освободен, въпреки че беше много трудна за самото освобождаване поради многото самоубийствени атентати. Радвам се, че сте днес сред нас. Поздравявам ви за наградата Сахаров. Напълно заслужено ви беше връчена. И ще продължим разговорите на заседанието на нашата делегация по тази седмица. Well, well, thank you very much. So now, colleagues, I'm going to open the floor. I'm going to give the floor first to coordinators, and then... Ще дам думата най-напред на координаторите. После ще дам думата и на други колеги, които са я поискали. Така че започваме с групата на НП господин Гжип за не повече от 4 минути. You, <clears throat> Благодаря. Госпожа председател, ще се изкажа на полски. Я chciałem podziękować в imieniu групи ПП dzielnym кобетам, репрезентуянцем Нека да благодаря от името на своята политическа група и да поздравя лауреатките Нади Мурат и Ламия Хаджи Башар, които са преживели ужасяващи страдания. Загубили сте семейството си, роднините си, много от приятелите си. Но духът ви не е прекършен. Наградата Сахаров е награда за свобода на мисълта. Европейски парламент създаде тази награда и я посвети на Андрей Сахаров. И духът на наградата е там, където е имало ужас. Да се продължи напред, да се помогне. Много хора преживяват огромни тежести и бягат от домовете си, и за да спасят живота си, и за да избегнат изтезания и ужаси. И това, което се случи, беше геноцид. И му, извършителите му трябва да бъдат подведени под международна отговорност пред Международния наказателен съд. Изключително сме ви благодарни за усилията, които полагате. Изключително важно е светът да разбере какви престъпления са били вършени. Господин Мустафа Джамилев и господин Чан Тундар – също бяха номинирани за наградата. Господин Джамилев е тук. Той е татар от Кримския полуостров. Преди няколко месеца той беше... Той се изказа на нашето заседание във Варшава. И думите му бяха много силни. Зарадвах се, че и той е номиниран за наградата Сахаров. Поздравявам и него, поздравявам и тези две смели млади жени, които заслужават тази награда. Jego naród, Tatarzy krymscy, doznali теж podobnych cierpień. В tej хвили теж mają Господин Джамилев също е преживял ужасяващи неща. Неговия народ също е преживял много тежки преследвания. И господин Джамилев, въпреки е, че вие не сте лауреат на наградата, вие сте един от номинираните и вземате достойно място сред всички тях. Господин Панзери. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент – Искам да ви кажа, че изключително много се радваме, че е, госпожа Нади Морат и госпожа Ламия Хаджи Башар са тук, за да получат тази награда на Европейски парламент, наградата Сахаров. Радвам се, че тук е господин Джамилев и той и господин Джан Тонтар, който също беше номиниран за наградата Сахаров, заслужават огромно уважение за това, което правят. Към Надия Мурат и Ламия Хадж Башар – вие сте две невероятни жени, изключително смели. Успяхте да оцелеете след ужасяващото насилие на Идил. Особено жестоко срещу жените и да разкажете за него. Всичко започна, когато бяха превзети първите езитски села от е, Идил в Синчар. Престъпленията там вече са разследвани. Заключението, е, че това са военно престъпление, престъпление срещу човечеството. В Сирия и Ирак – където има толкова много жертви. Е крайно време да се осъди това системно целенасочено насилие. Това не са били насилствени актове в рамките на военни действия. Това са най-низки престъпления. и трябва да бъдат твърдо осъдени така, както трябва да бъдат осъдени от тези престъпления в а, Демократична република Конго, престъпления срещу жени, срещу толкова много уязвими групи в този регион. Съвета за сигурност на ОНЕ осъди тези престъпления и заяви, че те трябва да бъдат предмет на дела в Международния наказателен съд. В четвъртък сутрин ще гласуваме по резолюция за положението в Ирак. Надяваме се, че това ще разшири информираността за тези престъпления. Ще ги направи по-видими. Хората ще знаят какво се е случило и какво се случва в Северен Ирак. Благодаря ви отново, че сте тук. Благодаря ви за смелостта. е останък Екаре. Благодаря. Позволете ми най-искрено да приветствам гостите ни тук тази вечер от името на Екаре, третата по големина група в парламента. Да приветствам госпожа Морят, госпожа Хаджи Башар и господин Джамилев, който вече познавам от известно време, е, на който си имам мал възможността да благодаря и по-рано, когато говори пред нашата политическа група в Брюксел за всичко, което прави за татарите. Най-искрено поздравявам спечелилите наградата жени представители на езийската общност. Ам, имах възможност да посетя иракската част на Кюрдистан. И когато бях ръководител на тази делегация, председателя Азани на КРГ ме на кирското автономно правителство и той се обърна към мен, господин Балзан, и каза, моля ви, е, като се върнете в Европа, е, е, разговаряйте с управляващите там, особено с правителството на Великобритания. Посланиците на Великобритания нека да повдигнат тази тема в съвета на сигурност на ОНЕ и ДИЛ да бъде предаден на Международния наказателен съд за военно престъпление и престъпление срещу човечеството. За нези, които са отговорни за опита за геноцид срещу язидите, онези, които са давали заповедите. За съжаление не получих достатъчно подкрепа за това и искрено се надявам наградата Сахаров да постави по-голямо ударение на тази изключително важна тема. Като биш председател на делегацията за Кюрдистан, съм се срещнал нееднократно с представители на езиите, включително с езитски пешмерски бойци, също преживели ужаса на Даеш. И бях изключително впечатлен от смелостта на езидите, преживели най-ужасяващите престъпления. Сексуално робство на жени, масово екзекутиране на всички роднини мъже пред техните роднини, съпруги, жени, дъщери. Ужасяващи престъпления. И се надявам, че с тази награда повече хора ще разберат за смелостта на язиите и ще продължат да правят усилия, за да се помогне на хилядите жени, които все още са в ръцете на Даеш и продължават да преживяват ужасяващи престъпления. Надяваме се, че възможно най-скоро Идил ще бъде унищожен. Благодаря. Благодаря много. Сигурна съм, че всички колеги ще, се присъединят към последното ви изречение. Бетрис Берсера Алде. Благодаря госпожо председател. Надя, Ламия, благодаря ви. Добре дошли. Не беше никак лесно. Но наистина успяхте да постигнете страшно много успяхте да разкажете на всички какво се случва. Изключително съм впечатлена от, от вас. Още от а, първите си срещи с вас. Срещнах се тук а, на заседание, организирано от господин Вайден Холцер и тогава се захванах активно с, а, да разпространявам вашата каза. И точно за това представих вашата кандидатура за наградата Сахаров. Защото целият свят трябва да научи вашата история и трябва да се борим за това по всякакви начини, за да може отговорните за тези престъпления да бъдат подведени пред отговорност пред Международния наказателен съд. Вашата история е историята на вашата смелост, на невероятната ви способност да оцелявате, това, което сте преживели, е неописуемо. И смелостта, която проявявате, помага да се променят нещата. Европейския съюз възникна краха на варварството. И както Виктор Юго казва, един ден хората ще живеят в една обща свръхдържава, в която ще има равенство, в която ще има уважение, в която ще има върховенство на закона. Това са ценностите, за които и вие се борите, това са ценностите, които споделяте, които споделя с вас Европейския съюз. И заедно с всички язиди. Трябва, е, заявявам, че ще продължа да се боря за тези цели. И съм готова да направя всичко възможно, за да ви помогна във вашата кауза и като заместник председател на Комисията по правата на човека искам да ви, благо... да ви благодаря, да ви поздравя за смелостта. Светът има нужда от повече хора като вас. Хора, които до такава степен да заслужават наградата Сахаров. Благодаря. Госпожа Вежия. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред, много се радвам да ви видя днес след нас тази седмица за връчването на наградата Сахаров. Също така Бих искал да присъединим към вас и другите финалисти, както Джан Дюндар, така и господин Джамилев, защото според мен всички те заслужаваха наградата Сахаров. по хиляди причини заслужавате да получите тази награда. Страдали сте често три пъти. Първо като жени, втори път заради възповеданието си и трети път, защото много от язидите са кюрди. Няма да повтарям ужасите, които, с които сте преминали, защото ми се струва, че всеки път, когато ги повтаряме, ви забираме отново кинжал в сърцето, което е напълно ненужно. Да, имало е геноцид, имало е престъпление срещу правителството, срещу човечеството, имало е военни престъпления. От името на моята политическа група, групата на Обединената левица, искам да ви поздравя за смелостта, да ви поздравя за смелостта да се заемете с нужната работа за изясняване на миналото, за освобождаване на тези, които още са в ръцете на варварите. И също така да ви благодаря за това, което правите за постигане на мира. Защото този регион от света се нуждае от възможно най-много хора, които да работят за постигане на мир, преодолявайки всички възможни форми на инструментализация, които виждаме напоследък. Още веднъж много ви благодаря, поздравления, благодаря ви най-вече за появената смелост. Тя може да ни служи за пример за подражание. Благодаря за зелените. Разбирам, че госпожа Локбилер и госпожа Хаутола ще си поделят трите минути. Заповядайте. Госпожа Локбилер, благодаря. Аз бих искала да благодаря и на двете ви, госпожо Мурат, госпожо Башар. Наистина, вие сте преживели толкова големи жестокости и това, че излизате сред обществеността е наистина много голяма стъпка и да се борите за правата на толкова много жени, които продължават да бъдат рубини. От Началото на тази година темата и много други проблеми в Ирак са в дневния ред на парламента. Беше прията резолюция, така че това е, ясно показва, че трябва да има политически процес, за да се възстанови ситуацията в региона, за да се борим за правата на различни религиозни и етнически групи. И това е един процес, който трябва да продължи дълго време и трябва да се развива устойчиво. Наистина е важно всички извършители на подобни престъпления да бъдат изправени пред съда, така че да понесат отговорността за деянията си. Наличието на толкова масови гробове в планината Синджар също е един потик за това да продължим да работим в тази насока. И накрая иракското правителство е подписало всички необходими документи и споразумения с Международния наказателен съд, така че да започнат необходимите действия. Освен това се прави призив към други а, ръководители на държавно ниво да предприемат необходимите действия. Провинцията Баден-Вюртенберг даде дом на над 6000 жени от общността. Знаете, че в университета има много жени, които могат да се обучават. Помага им се, за да преодолеят травмата и посттравматичния шок толкова много са жертвите в Ирак, така че наистина е необходимо да осигурим необходимата психологическа и медицинска грижа за всички жертви. Благодаря сега госпожа Хаутола. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам с добре дошли Надя Мурат и Ламия Хаджи Башар в парламента. Вие присъствахте в момента, в който Комисията по правни въпроси и подкомисията по правата на човека за това как извършителите в Даеш да бъдат изправени пред съда. И един от вариантите, който обсъждахме, беше да се разглежда възможността за извън териториално специална юрисдикция. Както някои държави членки а, имат подобен опит а, с а, бойци на Даеш, които са се борили в, извън тяхната тери, територия, но след това са се върнали, показва, че може би това е най-удачното решение да изправим деятелите а, пред а, съд. През месец април 104 депутати от Европейския парламент се обърнаха към госпожа Могерини с молба Европейския съюз да определи това, което вие сте преживели като геноцид, като нация, като народ. Върховният представител госпожа Могерини беше информирана през септември, но все още няма отговор. Може би тази седмица госпожа Могерини ще има готовност да излезе с позиция по този много сериозен въпрос. Наистина трябва да се уверим, че деятелите, извършителите са изправени пред съда, за да не се повтаря това. Благодаря сега Фабио Касталдо. Благодаря, госпожо председател. Аз няма как да не споделя приветствията, изразени от страна на колегите към Надя и Ламия. Изключително съм радостен, че сте днес сред нас и можете да разкажете за различните събития в региона. И господин Мустава Джемилев и господин Джан Дондар, другите двама номинирани за наградата. Искам и тях да поздравя. Съжалявам, че господин Чан Дундар няма възможност да бъде тук, за да сподели информация какво се случва в страната предвид тежката ситуация там. Запознавайки се с вашата история за робството и а, а, прежив... това, което сте преживели, то надхвърля всичко, което можем да си представим. Всичко, което можем да си представим по отношение на бедността, заради ужасяващите събития, заради това, което ви се е случило, което е наистина умопомрачаващо събитията и всичко това, което се е случило на вашата общност и призивите, които са отправени от членовете на вашата общност, стотици млади жени, деца, мъже, които са станали жертва в ръцете на ИДИЛ, наистина имат право да се обърнат към цялата общност, която да им помогне. И трябва наистина да откликнем на тези апели, на тези призиви за да може да се облегчи ситуацията, в която се намират тези хора. Тази изключително важна награда трябва да привлече вниманието към вашата кауза и към страданието на вашия народ. Освен това, трябва да се изправят пред съда извършителите на тези ужасяващи престъпления. Това изисква координирани усилия от наша страна, така че тези престъпници наистина да бъдат изправени пред съд. И смятам, че само с решителност от наша страна ще се умеем да постигнем това. От друга страна стои въпроса за възстановяването, за връщането, връщането на толкова много хора – това са безброй много хора, които са изселени от там. И по някакъв начин трябва да създадем или поне да се опитаме да се върнем към нормална ситуация така че децата на Синджар да се върнат. Това е наша отговорност да окажем натиск върху нашите правителства. Защото без тази воля, без волята на международната общност, ще бъде много трудно да постигнем каквото и де. Отново благодаря ви за всичко, което сте направили. Благодаря за всички положени усилия и благодаря, че сте сред нас, за да отстоявате тази наистина висока кауза и за нас е наистина важно да подкрепим вашата кауза, за да предотвратим подобни деяния в бъдеще. Благодаря. Благодаря сега господин Лавренти Репега от ЕНФ. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, с ежегодно връщане на, на, на наградата Сохова за пореден път е, парламента подчертава своят е, ангажимент е, за поддържане на основните човешки ценности и правата на човека. Благодаря. Позволете ми да поздравя решението от наградата тази година да бъде връчена на Надя Мурат и Ламия Хаджибашар. Те са преживели едно най- големите, един от най-големите ужаси на съвременното ни общество, а именно сексуалната експлуатация и робството на жени. Ние обаче на Запад като че сме забравили тези явления и си мислихме, че демокрацията и основните ценности се постигат сами без външна намеса но първите десетилетия на 21 век ни припомниха ужасите на тероризма и всички свързани с тях престъпления. Гражданските войни, геноцида често се прикриват зад извинения, свързани с религията, но, но тероризма няма нищо общо с религията. Неговите цели не са свързани с вероисповеданието, са свързани с, а, борбата за власт и жертва. В тяхната война стават невинни хора. Надя Мурат и Ламия Ажи Баш, Башар са героини станали жертва на ужасяващи престъпления, но никой не иска да стане герой заради своето страдание. Има стотици, хиляди жени, които са жертва на робство и трафик на хора по други части на света. И днешното събитие трябва да ни накара да вземем крупи групи мерки, радикални мерки за заличаване на робството и сексуалната експлоатация, за да оставим на бъдещи поколения един по-добър свят. А първоисточника на всичко, на всичкото това страдание е войната. Войната, която отменя всички, всичко човешко. Войната е период, през който всичко е позволено и единственият критерий е силата и насилието. Много, многобройни са регионите по света, които се жертва на война в момента и от тази гледна точка Европа носи своята отговорност. Много конфликти продължават да тлеят още от колониални времена насам. Други конфликти пък бяха предизвикани по економически причини, поради циничната ни отношение към трети страни. Трябва да сложим край на това наше поведение и трябва да предприемем спешни мерки за прекратяване на войните и преборване с тероризма съвсем нормално е в бедни региони, където има оръжие, хората да вземат тези оръжия, да се почнат да се избиват помежду си. На мястото на оръжията трябва да изпратим лекарства, да изградим училища, да научим хората да се уважават взаимно и да се оценят взаимно. Европа е длъжна да разпространява мира, свободата и цивилизацията. И в е, чест на тези наши ценности, в чест на постигнатото от нашите лауреати днес им връчваме наградата и се надяваме по този начин да възпрепятстваме това да се случи на други жени. Благодаря ви. Има още четири колеги, които поискаха думата. Пет. Ана е отзад. Но наистина ще ви помоля да бъдете кратки, за да дадем думата и на господин Джемилев. Тереза Хуменес спесери, след това Господин Вайзенхосер ще има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всеки заслужава наградата Сахаров но в този случай смятам, че това е награда, която наистина е много справедливо връчена, защото се връчва не само на две смели жени, но в името на всички жени, убити и унижени от страна на Даеш. Наистина бях много огорчена, когато казахте, когато изложихте всички тези аргументи и това е наистина съвсем правилното място да ви благодарим за всичко, което вие сте направили. Това е, е наистина едно прераждане, ренесанс – от нещо лошо да превърнете ситуацията в нещо положително, да се извлече нещо положително. И вашата кауза в името на жертвите показва, че независимо от това, което злосторниците правят, не могат да направят повече, защото вие показвате, че това може да бъде преборено. И Ясно си даваме сметка, че друг тип престъпления не се представя толкова широко. Трябва да дадем един по, една по-голяма възможност да се чуе гласа на всички други засегнати и жертви. И трябва да кажа, че не сте сами. И този парламент от години приема резолюции за закрила на малцинства, на езидите, християните, освен това, резолюцията за масовите гробове е нещо, което трябва да ни даде стимул да работим допълнително за да окажем необходимата подкрепа, подкрепа на жертвите, независимо къде се намират те, в Ирак или на други места по света, така че да имат право наистина на правосъдие и на достоинство. Благодаря. Господин Виденхолсер. Благодаря, госпожо председател. От името на делегацията за приятелство с язидите, аз също благодаря на двете лауреатки. Аз също така и благодаря на колегите в парламента за оказаната подкрепа. Надявам се, че ще продължавате, колеги, да подкрепяте Съвсем ясно си спомням денят, в който в парламента от името на моята група имах възможността да представя предложението. След като приключих с представянето, получих едно съобщение, в което ми се съобщи, че съм станал дядо на момченце. Наистина бях трогнат, бях много развълнуван защото когато страданието и радостта са толкова близко, това е едно добро, много приятно предназнаменование. Чрез електронната комуникация виждаме, че нещата се променят и могат да се развият в положителна насока. През месец август 2014 година разбрахме за страданието на язидите, преследването, геноцида, общност, която трябва да стартира отново. И смятам, че това трябва да вземем при сърце. И именно това се опитвам да проследявам в работата си всеки ден – за нас е задължение да помогнем на тези хора, така че те да се върнат по домовете си. Независимо как ще го наречем автономно самоуправление, те трябва да имат възможност да живеят с а, приятелите си християни, други свои приятели, които да бъдат а, непрекъснато до тях хората е трябвало да напуснат домовете си. В Гърция бях преди няколко седмици и там видях, че язидите са принудени да живеят в палатки, навън, на студа, в снега. След цялото преследване, на което са преживели в Европа също виждаме, че много са дошли тук, те са интегрирани и са се превърнали във важна част от обществото в Долна Саксония в Германия, например. И по този начин могат да окажат подкрепа и закрила на своите приятели и близки. Това, което е важно тук е инициативата Люфтбрюкер, един въздушен мост, който се изгражда за хората, които могат да бъдат да дойдат тук в Европа. И моят апел към другите страни е да следват примера на Баден-Вюртенберг. Трябва да има отчетност, трябва да направим така, че а, престъпниците да бъдат изправени пред правосъдие. Освен това, трябва да се борим и за помирение. Независимо колко проблематично звучи това днес, без да следваме пътя на помирението, няма как да разрешим тази ситуация. Първия път, когато се срещнах с Ламия, тя ми разказа как е била отвлечена. И тогава ми каза, че преди да е отвлечена, е искала да стане учителка. Надявам се, че един ден тя ще стане учителка и като преподавател от общността язиди ще може да учи на полките от хуманизма. Благодаря. Дадо ви малко повече време, защото вие стоите зад номинацията за нашите лауреати. И когато става въпрос за беженци в Европа, това трябва да бъдат водещите примери за това как те могат да се възползват от тази подкрепа. Господин Тусен има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да приветствам с добре дошли двете лауреатки на наградата Сахаров. Добре дошли в Европейския парламент. Благодаря ви за това, че ни разказахте историите си с смелост и достоинство и че запознахте всички ни с ужасяващите си, вашите ужасяващи преживявания. През февруари тази година Бях един от авторите на резолюцията, в която се описват жестокостите и преследванията срещу езидите и определянето на тези преследвания като геноцид. Това е историческа резолюция, тъй като за първи път Европейския парламент признава политичещ в момента геноцид. И след признаването на геноцида в Европейски парламент Същото се случи и в други парламенти, като например Камерата на общините в Обединеното кралство, парламентът на Австралия, както и двете камери на Американския конгрес. Дори и Белия дом ни последва и се позова на резолюцията, която ние приехме тук в Европейския парламент. Което така че една стъпка беше наистина от голямо значение и с гордост мога да заявя, че всеки път, когато съм посещавал Ирак, а го посетих три пъти през последните 18 месеца, хората, с които се срещнах, са наясно с значението на резолюцията, която приехме тук в Европейски парламент. Разбирам, че е много важно за жертвите на геноцида това признаване. Надявам се да можем да направим повече, за да могат християните и другите прогонени младсиства да могат да се върнат в своите земи. И ние тук в Европейския парламент правим всичко възможно това да стане възможно. Радвам също така, че има голямо политическо мнозинство тук в парламента за, за изграждането на автономен регион в, в в региона на Нинеската долина и в другите засегнати региони на Ирак. Така че мога да ви уверя, че ще продължим да полагаме усилия, докато вие най-накрая имате възможността да се върнете по родните си места. Още веднъж благодаря ви за присъствието днес сред нас. И аз много ви благодаря. Ана Гомеш има думата. Uh, thank you, Lamia. And... You, Благодаря. Надя Ламия, господин Джемилев. Благодаря на всички номинирани и на всички лауреати за невероятния пример, който дават на всички, които могат да се борят за правата на човека, въпреки ужасите, които са преживели – Надя, ти благодари на Адам Вюртенберг за програмата, която позволи да се спасят много жени и деца и която им позволи да преминат към етапа на лечение на раните. Моят въпрос обаче е защо Баден-Вюртенберг, защо не Европейския съюз? С колегата Джоя и колегата Енст посетихме Северен Ирак в, през януари 2015 година и незабавно направихме препоръка на върховния представител Федерика Могерини, Европейския съюз незабавно да задейства програма за спасяване на жените и децата, които са в ръцете на Даеш, да помогне за лечението на травмите на всички преживели ужасите в ръцете на Даш. Защо не се координираха нещата? Защо не се направи така поне Синджар да се преизгради отново и да има достатъчна сигурност, така че хората наистина да могат да се върнат? по домовете си. Защо Европейския съюз не е по-твърд за разследване страна на Международния наказателен съд и специални прокурори, които да разследват всички тези престъпления срещу всички жертви, всички престъп... военно престъпления, всички престъпления срещу човечеството и защо, ако сме признали геноцид, не се дава приоритет на язидите, а се продължава да се дискриминира срещу тях, така както се случи и наскоро и с Йозеф видяхме това. А включително в лагерите в Гърция има дискриминация срещу езидите. Това са въпросите, които трябва да зададем пред тези смели жени, които са тук не като жертви на геноцид, а като невероятни, вдъхновяващи бойци, борещи се за, своята, за своя народ, за всички жени и за всички мъже от своя народ. Благодаря ви. Thank you. Last but not least, Arne Leeds. Ich sitze hier. Ähm, ganz herzlichen Dank für Ihre. Благодаря. Благодаря ви за вашата смелост. Благодаря и на двете лауреатки за смелостта. Благодаря за това, за което се борите и от свое име, от името на всички други жени и деца, намиращи се в, тази, в, такава, в подобна ситуация. Европейски парламент не само дава наградата Сахаров, а дава подкрепа за лауреатите и за бъдеще. Искам да подчертая, че ние приемаме това като свой ангажимент. Длъжни сме да продължим да помагаме на язидите. И трябва да призовем всички европейски държави да се включат. Благодаря много на госпожа Лохвилер, защото сега е, се призовава и турското правителство да се присъедини към Международния наказателен съд. Много е, африкански държави обаче наскоро напуснаха Международния наказателен съд. а всички жертви на престъпленията трябва да могат да бъдат представени пред Международния наказателен съд. Затова трябва да настояваме всички правителства да използват е, международното право и да се подведат под отговорност престъпниците. Благодаря ви. Продължавайте да бъдете все така смели, все така силни. Благодаря. Ето, чухте какво казват колегите. Бъдете все така смели, все така силни и ви даваме пълната си подкрепа. Искате ли да кажете няколко думи в заключение? Надя, заповядай. Ще дай. Бих искала да благодаря на всички, които се изказаха и на всички, е, които коментираха. Whatever you all said, whether us or Всички неща, които казахте в подкрепа и на нас, и на останалите, са важни. Това, за което призовавате, трябва да се случи. But this need to happen soon. We are running against time, and uh, the more we wait, the more injustice will be against these people. И трябва да се действа възможно най-бързо. Нямаме време. Колкото повече чакаме, толкова повече престъпления ще продължават да се случват. بس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 شما ميسترو حلا كل ورد شنابي لو مام هاتين طلبا حلي شو كنو قالك ممنون Neither I nor other victims нито аз, нито която и да била от другите жертви сме си представили, че някой от нас може един ден да е тук в Европейския парламент и да, да е, разкаже нашата история. Обаче ние успяхме, ние сме тук и разказваме за престъпленията, които засягат не само нас, а много повече хора и за това Искаме вашата помощ. I would like to thank you all for talking about this important issue. Искам да ви благодаря, че говорите по тази важна тема. I think your suggestions should be implemented because people have been waiting for two... Вашите предложения трябва да доведат до дела. Две години вече чакат хората нещо да се случи. Не е лесно да се живее по този начин. Две години и половина. Няма да се откажем, ще продължим. Надявам се, че и вие ще интензифицирате работата си, за да се създаде наистина безопасна зона. Вече е късно. Даеш искаше да ни залечи от лицето на земята, но ние ще продължим да съществуваме и да се борим. Благодаря. Uh, Благодаря. Госпожа Валенсиано иска да закрие тази част от заседанието с няколко е, заключителни коментара след това ще изслушаме и господин Джамилев. Мисля, че всичко беше казано. Колегите изказаха своята подкрепа, представлявайки подкрепата на толкова много граждани на Европа за вашата кауза. Така че тези, които сме тук, всъщност сме само няколко от стотиците хиляди европейски граждани, които застават зад вас. И се надявам, че ще усетите това, възможно най-скоро, че ще можем да го демонстрираме с дела и да помогнем на жените, на децата и езиди. Благодаря много за тези думи. Колеги, тази година лауреатите на наградата са Надя и Ламия. Но винаги е много трудно да се избере на кого да се даде наградата, защото има толкова много хора, кои, които я заслужават. Господин Джемилев, е, вие имате невероятни постижения в борбата за защита на правата на човека. Вие сте номиниран също за тази годишната награда и много се радвам, че мога да ви дам думата за повяд. Дорогие Надия Мурат, дорогая Ламия Башар, Драга Нади Мурат, драга Ламия Башар, уважаеми господа депутати, уважаема госпожа председател, както вече беше казано тук и аз бях номиниран за наградата Сахаров и даже е, бях сред е, тримата финални номинирани. Но толкова много са престъпленията през света, по света, толкова много са беззаконията, че имам и много хора, които да заслужават тази награда. Но самия факт, че бях номиниран, че влязах в последните финалисти, тримата финалисти, беше изключително силен стимул за мен, много голяма подкрепа и признателност за мен и за всички татари, които се борят срещу руската окупация на Крим. Разгледах списъка на номинираните и си помислих, че би било справедливо и би дало огромна морална подкрепа тази награда да се даде на Елхам Отохте, който беше осъден на доживотен затвор от комунистическия режим в Китай, защото а, се бори за правата на човека в своята държава. А, но също така и на Надия Мурат и Ламия Хаджи Башар, които имаха смелостта да заявят, а, че онези, които си позволяват да злоупотребяват с името на исляма, всъщност са а, престъпници, заслужават тази награда. И аз много се радвам, а, че и моят а, добър приятел, който заедно с мен се бори против комунистическия режим, който а, е дал а, много сили на. А, татарите в Крим, който ме спаси, който спаси живота ми, не успя да ме спаси от затвора, а именно Андрей Сахаров е човека, на чието име е тази награда. И така Надя Мурат, Ламия, Хаджи Башар, умолявам ви, продължете да се борите и да доказвате, че терористите, пристъпили към тези престъпления, са не са мисиомани. Те извършват престъпления и срещу мисиомани. Благодаря ви много за всичко, което правите. Благодаря ви много за всичко, което правите. Вие много години се борите за правата на човека и не трябва да се казваме, винаги трябва да продължим тази борба. Колеги, нямаме много време, но ако някой иска да вземе думата сега, има още време за няколко коментара. Искате ли да е, кажете нещо допълнително? Госпожо заместник председател, заповядайте. Uh... Само няколко съобщения. Комисията за парламентарно сътрудничество Европейски съюз Русия, както и асоциираната парламентарна комисия, ще се срещна в среда от 2.30 до 4 без 15. Във вторник ще има заседание на парламентарната делегация Европейски съюз Турция от 2.30 до 4.30. Делегацията за Ирак заседание в сряда от 4 до 5.30. На заседанието на делегацията за Ирак ще присъстват двете лауреатки и тя ще се, то ще се проведе в сряда. А също така, на срещата с Русия и Турция ще има възможност за размяна на становище с господин Дюндар и господин Джамилев. Така че всички, които искат да навлязат в повече подробности, ще имат възможност да вземат думата на всички тези заседания. Благодаря много. Да, действително, колеги, ще имате възможност да разговаряте с лауреатите и номинираните отново. Всички те ще имат доста сериозна програма през следващите няколко дни. Ламия, ти спомена хуманитарната подкрепа за твоята а, общност. Албрехт отговаря по тази тема. Госпожа Берсера също, а, Комисията по развитие, това е тема, която трябва да продължим да разглеждаме и следващата година. Подкрепата за вашата общност. След това беженците в Гърция аз и Енрике Гереро, който е постоянен докладчик за хуманитарната помощ. Работим с Европейската комисия за подобряване на условията за беженците в Европейския съюз. Споменахте също, Ламия, и това, че не се дава образование на децата. Това е един от приоритетите за нашата комисия, така че и с тази тема ще се занимаем. Колеги, ще има възможност да се срещнете с лауреатите отново. Те получават наградата утре. Е, знам, че ще бъдете там, ще бъдете в пленарна зала за връчването на наградата и ще продължите да работите в тяхна подкрепа. И наградата не приключва с е, нейното връчване. Продължаваме да работим с лауреатите. Миналата година наградата бе дадена на господин Албадала, който продължава да е в затвора в Саудитска Арабия, продължаваме да се борим за неговото освобождаване и продължаваме да работим с семейството му. Така че ви уверявам, че нашата подкрепа ще, бъде, ще продължи и утре и за в бъдеще. Благодаря ви много, че бяхте тук. Очакваме следващите си срещи с вас. Благодаря ви много за това, че се борите безоказно за а, своя народ и а, вие, господин Чемилев, че се борите за татарите. Благодаря на всички.